So, dear colleagues, welcome. Добре дошли, колеги, на нашето заседание. Добре дошла и на комисар Вестагер. Благодаря, че сте сред нас. Преди да започнем с структурния диалог по конкуренцията, Имам а, няколко съобщения. Нека първо да приемем дневния ред, ако нямате възражения. Благодаря. Тогава няколко а, е, сведения за триалозите. За показателите 25 февруари е, екипа по преговори приключи преговорите за изменение на регламента. Постигнато бе временно споразумение за е, показателя за климатичния преход и за показателите, за свързани с Париж. Също така има съгласие по информацията, която да се включва в съпровождащото обяснение и удължението на периода, така че поздравления за докладчикът. Обезпечените облигации 26 февруари постигна се политическо споразумение на четвъртия диалог по правилата за обезпечените активи и състава на е, обезпеченията по директивата, както и условията за преференциално отношение. Е, съгласие има и за условията, за структурите, санкционирането за нарушаване на правилата и докладите, които трябва да бъдат е, публикувани по пакета. Сега се продължава с техническа работа. Също е постигнато политическо споразумение. Много работихме по прегледа на инвестиционните дружества. Два триалога се проведоха, включително до късто вечерта през нощта. Има споразумение с нови условия за равнопоставеност между по-големите система определящи дружества и по-добра закрила за инвеститорите големите дружества ще бъдат обект на пълен пруденциален режим от банките, а малките фирми ще имат правила за надзор, пригоден към тях, включително и правила за изискванията за капитал. Затягат се правилата за дружества, инвестиционни дружества от трети страни те ще могат да предоставят услуги за, от системно значение в ЕС след подробна оценка от комисията и сериозен режим на мониторинг от ЕСМА. Също ще има съгласие по изискванията за прозрачност за инвестициите и състава на и начина на гласуване. Също така бе постигнато споразумение за ценовата изменения при е, системните посредници за с цел равнопоставеност. Сериозен напредък бе постигнат по изискванията за надлежна проверка при е, на входящо ниво и е, оповестяването на информация за устойчивост на ниво продукт. Е, триалога е, по е, прегледа на Европейската система за финансов надзор. Първо, третия триалог се състоя на 27 февруари. Обсъдиха се по въпроси за надзора, финансирането, правомощията. Няма много напредък. Реши се, че не може да се постигне единствено съгласие по разпоредбите за борба с пране на пари. Трябва да се търси споразумение по целия текст. Комисията е, е, от нея се очаква да направи проект от текст по ред компромисни предложения и на 12 март ще има следваща среща на триалога. Тоест, много неща свършихме, но сега да пристъпим към структурния диалог с комисар Вестагер. За нас е удоволствие, че сте тук. Знаете, че сега започваме дебата по политиката за конкурентност. Аз искам да изкажа подкрепата си за отличната работа на комисар Вестагер. Не мисля, че има противоречие между това да има силен режим е, и изисквания за конкурентност и е, създаването на сериозни индустриални играчи. Естествено, можем да обсъждаме е, вече извършената работа, за да можем да направим оценка за това как по-добре могат да се изпълняват правилата в общата рамка за конкуренция. Но това не означава да се отклоним от целта си в Европейския съюз да има справедлива конкуренция за иновации, растеж за по-добри условия за потребителите и за задълбочаване на единния пазар. Така че като цяло, пък и това, което се случва напоследък, виждаме, че комисията свърши много е, добра работа. Е, имаме какво да дискутираме и ето сега е момента да чуеме уводните думи на комисар Вестагер. Благодаря. Благодаря за толкова добрите бележки и уводни. те описват добре нашия структурен диалог. Е, достатъчно, той беше и достатъчно нюансиран и достатъчно ясно бяха изложени проблемите, свързани, е, които имаха отношение към гражданите. На мен ми е малко мъчно, защото в момента съм пред вас е, за последен път Отлични дискусии провеждахме с вас в последните пет години и за да така целта беше да има една добра бизнес среда, да могат да процъфтява бизнеса, да се създават работни места, да се развива и пазара. Искам да благодаря на всички докладчици, които дадоха възможност да се движим по този е, път. Е, е, Мортен Месършмит, Бернер Лаген, Тимур Шани, Рамон Тремоса и естествено Мишел Раймон. Благодарности за докладчиците в Сянка които са от различни политически групи и които имат различен поглед и различни приоритети. Но винаги работим съвместно, постигаме консенсус в смисъл на това, че една справедлива конкуренция е основополагащ стълб на Европейския съюз. Вашите ангажименти са свързани с темата конкуренция а, и работата на Европейската комисия продължава по прилагане на законодателството. Сега ще започнем и с подготовка на изборите и на бъдещата ни дейност. Надявам се, че нашата дискусия ще а, даде основа и за дискусиите ви с гражданите по-нататък преди изборите. Ние работим в цифровия век и затова е много важно да оценяваме как данните имат отношение към конкуренцията. Гражданите а, не само се изясняват тези проблеми, започват и да се безпокоят как именно данните работят в цифровата економика, как се отразяват те на достъпа до пазара и на други теми. Сливането на, мал... Е, на големи компании с по-малки е, засяга иновацията. Анализираме тези въпроси също и разглеждаме възможността дали онлайн платформи могат да предоставят собствени услуги без да нарушават конкуренцията. Разбира се, конкуренцията съществува не само онлайн. Европа има сериозен опит в това отношение. Имаме много голям търговски излишък от индустри... с индустриални стоки. Седем от 10 е, европейци е, имат заетост. Никога не е била тази цифра по-висока и качеството на тази заетост е по-добра от много други места по света. Разбира се, не всичко е идеално, имаме още много какво да правим, особено за младите хора, така че и те да имат своя шанс на пазара, но все пак освен това, на световния пазар се сблъскваме също с предизвикателства, защото много дружества и страни не гарантират справедливата конкуренция, а светът става все по-взаимно свързан и съответно гражданите се безпокоят за това как ще се справим, ако, не се, ако се наруши равнопоставеността на световно ниво. Мисля, че ние трябва да бъдем уверени да защитаваме интересите си, да защитаваме търговските си интереси, защото конкурентите ни често е, са подпомогнати от субсидии или практикуват дъмпинг. Но ако настояваме а, да предоставяме достъп на, до нашите пазари, трябва да искаме да имаме и съответен достъп до техните. Също така трябва да се работи и на световно ниво срещу неблагоприятните субсидии. субсидии извинете. В Европа има съответните нови инструменти – Правиме преглед на външните инвестиции, за да определим дали те засягат сигурността. Има рамка за скрининг в това отношение, за да се наблюдава и дали чужди държави имат стратегическо влияние в определени сектори. Ние трябва да използваме своя размер, за да се борим за справедлива конкуренция и да използваме и всички наши силни страни. Една от тях е единия пазар. Той дава възможност на нашите дружества и големи и малки да развиват бизнеса си и да го изнасят по света. Правилата за конкуренция в Европейския съюз дават възможност на бизнеса да се развива не само органично, защото се харесват продуктите ни, но и за да придобиваме и други, е, друг бизнес и да се остават пазарите отворени. Ние одобрихме много сливания, защото те не вредят на конкуренцията. Примерно Opel и Peugeot, InBev и SAB Miller, Siemens и Gamesa. Над 3000 сливания сме одобрили и сме забранили само 9 в последните 10 години. За да се одобри едно сливане, обикновено се разглежда как това се отразява на индустрията и на потребителите. И разбира се, бизнесът трябва да има и конкурентно способна цена, за да бъде достъп, за да излизат на световни пазари. А там, където се без... където имаме притеснения, очакваме от компаниите да предложат решения, като например да продадат част от активите си. Забранихме сливането на Siemens и Alstom. Много внимателно огледахме този случай. Двете компании щяха да получат одобрение за сливането, ако бяха предложили съответни корективни мерки, когато ние изложихме нашите безпокойства но те не го направиха е, и, нито за високоскоростните влакове, нито за е, сигналните, системите за сигнализиране. А, това сливане щеше да наруши конкуренцията. Е, при високоскоростните влакове това е от ключово значение и за транспорт, който да щади околната среда. Нашите заключения не бяха направени само от нас, те бяха споделени от е, е, участниците в пазара, инду, индустриалните асоциации и профсъюзите. Получихме от тях отрицателно информация за сливането както за сигнализиращите системи, така и за високоскоростните влакове. Винаги е, раз, размишляваме как е, правилата за конкуренцията могат да засилят нашата индустрия. Съществува така наречената рамка за проекти от общ европейски интерес. Това дава възможност на Европа да остава автономна в ключови е, технологии. През декември одобрихме проект по микроелектроника – с намалени прави, с, раз, с по-низки, по-намалени правила за държавна помощ. Става дума за създаване на супермодерни чипове за автономни коли. По този начин Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство ще подпомогнат е, усилията за, предо... за набиране на повече частни инвестиции. Ще се работи и с големи дружества, и с малки и средни предприятия, а освен това ще се разпространи максимално знанията в тази област. Тоест, е, Конкуренци... Политиката за конкуренция и индустриалната стратегия могат да вървят ръка за ръка. Във всички е, ваши пет доклада по политиката за конкурентност, вие говорихте и за това, че социалната пазарна економика трябва да се изгражда на принципите на откритост и разнообразие. Това дава добър шанс на европейските дружества да растат и да бъдат конкурентно способни в света. За мен това е вдъхновението за нашия дебат. Ние имаме нужда от индустриална стратегия не само за една шепа производители, но и за цяла Европа. Благодаря много на комисаря Бестагер. Както правилно посочихте, това е последният ни структуриран диалог и за това бих искал също да ви благодаря от името на цялата комисия ЕКОН за конструктивния ви подход, за отвореността, за прозрачността в диалога с парламента. Ние знаем, че конкуренцията е много особена област прерогативите на комисията са по-различни, отколкото в други области. много важно да се намери вярната мярка, да се запази тази особеност, тази независимост, да има един прозрачен, конструктивен диалог, нещо, което не е лесно постижимо през последните години, както самата посочихте, засегнахте различни области, сливания на предприятия. Те се обсъщат и в медиите, но говорихме също за цифровата сфера, за данъчното облагане. Всичко това е много важно и се радвам, че вие успяхте да привлечете на своя страна този парламент. Сега ще дам думата на депутатите за въпроси. Първо, Ванден Килделарай от името на НП. Благодаря ви. Добър ден, госпожо комисар. Ще оставим малко време, за да се сложите слушалките. Искам да ви благодаря, че сте днес в нашата комисия. Искам да благодаря и за всички останали прояви, в които сте участвали заедно с нас. Преди три седмици беше взето решение за правилото, свързано с прекалено високите печалби в Белгия комисията отсъди, че това е вид държавна помощ. Това е свързано с плащането на данъци. Това е нещо различно за моята страна. Поставя се под въпрос съществуващата система. Европа пое ангажимента да намери решение и да се промени системата. Но съдиите посочаха, че не става въпрос за проблеми в системата, а по-скоро на практиката, тъй като данъчните органи имат прекалено голяма свобода на действие. Въпросът, който искам да поставя, е първо дали ще се обжалва съдебното решение и второ ние очакваме и други държави да разгледат това решение на съда. Знаете ли какво е според тях, какви според тях биха били последиците от това решение на съда и как това ще се отрази на работата ви? Отговор. На последния ви въпрос, не, нямам информация от останалите държави членки. Второ, все още обмисляме как да процедираме по-нататък. Въпреки това отбелязахме няколко неща, съдържаше се в съдебното решение. Твърдението, че комисията може да разгледа този въпрос да, и да го счита за държавна помощ. Тук решението е много ясно, че комисията има това правомощие и може да го направи. Второ, и това е нещо, което в момента анализираме. Това е една схема, която работи на базата на заложени критерии, които след като бъдат изпълнени, съответното дружество може да се ползва от такива данъчни а, облегчения. Така че трябва да се види дали това да се разглежда като а, схема или система. И ако става дума, например, за финансирането на едно дружество от даден холдинг, ние все още правим анализ, за да видим какъв да бъде подходът ни поради тази двойственост на схемата, първо като схема, обща схема и второ като отделни решения. Ние ще информираме парламента, когато се вземе решение. Нина Гил има думата. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към това, което казахте за комисар Вестигър. За нас беше удоволствие да работим с вас. Работихме много ефективно, както и вас. Може би за мен това е едно от последното те заседание на комисията ЕКОН, в което участвам. Искам да се спра на две неща относно правилното тълкуване на правилата за държавна помощ. Вие говорихте за субсидирането в държавите, че трябва да има някаква справедливост – аз съм убедена, че вие знаете, че много държави членки са притеснени за една държава, в частност, а именно Китай, тъй като нивото на инвестиране от китайски компания и тяхното финансиране остава все още в голяма степен скрито. Това не създава равнопоставеност за европейските компании. Затова се питам, дали комисията е готова да приложи правилата за държавната помощ по отношение на компании от други трети държави? Както казахте, важно е да се даде най-добрата възможност за потребителите, а не да се създават монополи. Относно Брекзит и дезинформацията, и често тези държавни помощи се разглеждат като една от причините за Брекзит, че правителството на Великобритания сега, например, може да не ренационализира железниците. В много държави членки се забелязва ренационализация на железниците и без да се нарушават правилата за държавна помощ в Европейския съюз. Да вие като комисар по конкуренцията, можете да направите изявление, да кажете точно как стоят нещата, да се изяснят тези въпроси, тъй като ние винаги сме подложени на дезинформация. Отговор. Относно вредните субсидии, ние имаме стратегия двустранна, многостранна, двустранният аспект на стратегията а, означава, че ние водим диалог а, с а, нашите китайски партньори за вредните субсидии в а, а, Китай има над 130 хиляди държавни предприятия. А, тук нещата опират и до стратегическия избор. Не всички получават помощи, само стратегическите дружества се ползват от нея. Ние не можем да твърдим, че Европа е цяло лишена от държавни помощи, но ние държим на лоялната конкуренция. Доста държавни пари се раздават, голяма част от тях не се считат за държавна помощ. Това трябва да се изясни при изграждането на пътища, на мостове и прочие. И това е в правомощията на държавите членки, съгласно регламента, да се справят с въпроса сами. Когато говорим обаче за многостранни форуми и воденето на преговори, колегата Малстром, заедно с партньорите ни от Япония, от САЩ, работят за повишаване на ефективността в тази област. Двустранният диалог и реформите не са нещо, което може да стане от днес за утре. Затова е много важно да използваме инструментите, с които разполагаме тук в Европа. Не считам, че трябва да се опитваме да се занимаваме с държавна помощ, която е извън нашата юрисдикция но може да има риск, който е свързан с нелоялна конкуренция. Тоест, остава да се свърши още много работа. Ние трябва да работим заедно. Не можем да се справим самостоятелно. Относно правилата на Европейския съюз за държавна помощ. Знаете, че в много страни има обществени предприятия, железопътни дружества и други. Това иллюстрира добре факта за собствеността. Може да бъде частна, може да бъде публична. Това, което ни притеснява, ако е нещо частна собственост или публична собственост, да не се плаща цената за всичко това от потребителите. Ако има едно дружество, което предлага услугите си на пазара, разбира се, ние с удоволствие бихме предоставили писмен отговор. Ако изпратите писмен въпрос, в най-скоро време ще се опитаме да му отговорим. Председателят благодаря господин Луки от името на Екара за 10 минути. Ще придам председателския стол на Нина Гил, която е най-отдавнашният депутат. Добър ден, госпожо комисар. Ще говоря на немски. Писах ви писмо, пратих ви го на 29 януари по е, случая на Телби. Нямам отговор от тогава. Вече 5 седмици е, минаха. Е, обичайното време за обработка на так- и отговор е, вече е, просрочено. Е, е, Съдейки по времето, което е необходимо за отговорите, предполагам, че въпросът е много сериозен е, по същество си мисля, че може би просто комисията не желая да а, коментира по този въпрос. Сега, Not LB, по, според репортаж, информация от пресата, говори се за завишени капиталови постъпления. Това се отнася до двете провинции Нидерзаксен. Нидерзаксен и е, става дума за е, средства от спестовни каси на стойност е, е над 1 милиард. Е, което е, предполага е, тези каси разполагат с над 4 милиарда средства на данакоплатците. това е, се оценява, би трябвало да се оценява като е, завишаване на е, е, приходи от публични средства. Това е предисторията. Още през 2015 говорихме за прекалено висока държавна, държавни, завишени държавни помощи и съответните гаранции до 2016 това означаваше тази фирма да се е, превърне в една конкурентна такава, но тя не, не се променя. Все още се нуждае от огромни публични средства. Значи, ще продължава ли това, което изкривява конкуренцията в финансовия е, сектор и е, ние е, се притесняваме, че в някои фирми, в някои дружества има свръхкапацитет, а други се задъхват. Какво ще кажете, госпожа комисар? Отговор. Съжалявам, че не сте получили отговор на въпроса си. Може би това се дължи на факта, че не можем да дадем някакъв отговор по същество, тъй като процедурата е в ход, както е, се е случило и друг път. Вие искате да имате отговор по същество и такъв все още не може да бъде даден, тъй като германските власти са тези, които трябва да кажат как желаят да се процедира, когато надзорният орган каже, че банката се нуждава от повече капитал, банката трябва да намери начин да се здобие с този капитал, да се обърне към пазара. Ние сме в контакт с германските власти по този въпрос, както вероятно знаете от публични източници. Има и частна оферта, има оферти от публични банки. Това само по себе си не а, създава основания да се счита, че това е държавна помощ. Но ние трябва да се подготвим за много а, внимателен, подробен анализ, тъй като знаете, че първото правило на държавната а, помощ е да се види дали вреди на държавата. Има ли а, държавна намеса, когато се взема решение за използване на държавни средства – аз току-що отговорих на госпожа Нила Гил, че можете да, да, а, имат, да сте а, по, предприятие, което е публична а, собственост, без да а, сте обект на държавна помощ. Доколкото зная, капитал не е вливан в банката в това отношение. Разполагаме с време това, което трябва да направим, а именно да гарантираме равно третиране, тъй като банките в Европа са много различни, но наш дълг е да гледаме на тях като банки в една и съща ситуация и ако има риск от раздаване на държавни помощи, да направим анализ, независимо от това къде е разположена банката, за която става дума. Благодаря ви. От името на АЛДЕ Рамон Тремоза. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар Вестагер. Благодаря ви отново, че дойдохте на това изслушване. Искам да ви благодаря за изминалите пет години на много добро сътрудничество. За нас беше много лесно да имаме достъп до вас, до нашия екип, като докладчици по въпросите на конкуренцията. Изготвихме много добри доклади в защита на конкуренцията, за създаване на по-добри условия за гражданите, за компаниите. Аз преди време ви зададох въпрос със случая Google и сега искам да задавам като последен въпрос към вас и отново същия въпрос. Каква е ситуацията с антитръстовото дело срещу Google? Генерална дирекция конкуренция разглежда и Google Search, Job Searches и други. Можете ли да ни дадете повече информация? Относно Фейсбук, в печата виждаме съобщение, че WhatsApp и Instagram Искат искат да ги включи към Фейсбук. Имате ли някаква актуална информация по това дело? Благодаря ви много и ви желая всичко най-хубаво за в бъдеще. Отговор. Благодаря ви много. Благодаря ви също и за любезните думи. Мисля, че имахме много добро, открито сътрудничество. и вие бяхте изключително постоянен в интереса ви към делата срещу Google. Искам да ви благодаря за тази последователност. Така че ние да не изпускаме от поглед този въпрос. Сега, пет години по-късно, сме на път да финализираме третото дело срещу Google – и също и за делото, свързано с сравняването на възможностите за пазаруване. И също това да се обърже с принципа за равното третиране. Ние искаме конкурентното право да дава резултати. След като приключат тези три дела в скоро време, ние трябва да направим така, че в един бързо развиващ се пазар, където е необходимо да се работи доста, където и може да има злоупотреби от дълго време, е необходимо да се положат много усилия, за да може конкуренцията да се върне на този пазар. Ако следите дебатите, които водим по конкуренцията в цифровата ера, ще установите, че ние сме се извлекли полуки от делата срещу Google, тъй като не са свързани само с налагането на глоби, а с това как работи цифровия пазар и как ще работи в бъдеще този пазар. Така че съм готова да обсъдим по-подробно този въпрос, ако желаете. От, за Фейсбук Тук става дума по-скоро за използването на данни. Знаете, че някои от националните конкурентни органи проявяват интерес това е важно, тъй като Фейсбук е и рекламно дружество. И тук използването на данни е от изключителна важност. Използването на данни, достъпа до данни ще бъде една от основните характеристики на цифровите пазари. За Ал Италия, вероятно следите този случай много внимателно в печата и исканията за продажба по въпросите за държавната помощ все още не сме стигнали до окончателно решение. Благодаря сега от зелените Мишел Реймон. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, госпожо комисар, ще говоря немски. Благодаря, разбира се, за петте години е, сътрудничество. Благодаря на, и на другите е, докладчици, докладчи в сянка по, тази, е, по е, въпроси на конкуренцията. Работихме много добре и конструктивно. Е, имаше е, по важните въпроси имаше е, съгласие помежду ни, макар че по разни по-второстепенни теми спорехме. Сега важно е за всички вътрешния пазар да функционира нормално, затова е необходимо да имам съгласие между различни политически фактори политическите е, германските и френските е, министри на, е, търговията преди време на среща двустранна констатираха, че трябва да се засилят и реформират правилата за конкуренция и за да могат нашите европейските големи фирми и предприятия да бъдат конкурентни по отношение на китайските и други Става дума за е, справедливи е, условия на работа, е, но все още мисля, че не успяваме да създадем условия за големите международни компании да, така, да печелят в международен план. Все още съществуват, съществува доста протекционизъм и това не е в е, интерес на европейската е, конкурентна политика. Е, този подход на немската и френски правителства трябва да се вземе на сериозно, наистина. В е, Financial Times имаше интервю по въпроса и е, смятам, че е много важно е, да помислим как ще вървят нещата в цифровата сфера в това отношение. Facebook, Google, е, как ще се отнасяме към тях, как ще успеем да, така да тласнем нагоре е, европейските концерни, концерн, е, големи, крупни предприятия. Европейския парламент представлява и е, мненията и всъщност би трябвало да се пребори с е, позициите на отделните национални правителства в това отношение. Какво мислите по въпроса? Смятам, е, че е, да, вие е, трябва да оказвате сериозен натиск е, да имаме ефективни инструменти и средства, когато се постигне пълна цифровизация. За мен е много важно, разбира се, ние имаме една социална пазарна економика, да имаме лоялна конкуренция. Тук не става дума за е, е, само за нас като крайни потребители, но и за потребителите в е, веригата на добавена стойност. Европейската економика се характеризира, така зависи от големи, малки и средни предприятия. 25 милиона предприятия и само 20 хиляди от тях имат над 50 служител. Това означава гъвкава, устойчива и новаторска економика но разбира се, всичко това трябва да предлага услуги и стоки на поносими цени. А тези цени трябва да предполагат, предполагат и възможност за иновации. Така че е, аз работя за ефективни е, средства, и инструменти в цифровата е, сфера и това почива на същите принципи. Европейската индустрия е невероятна. Тя създава много работни места, търговски излишък, но в това отношение имаме какво още да правим. Е, цифрите ще бъдат едно измерение, е, един аспект от всеки вид бизнес е, с задълбочаващата се цифровизация. Сега в е, случая с Симен Алстром е, и забраната на техното сливане, е, както казах, по принцип сливането нямахме нищо против самото сливане. Имаме много конкуренция в различните начини на транспорт, вътрешноградски и други влакове. Това, което остана извън обсега са сигнализационните системи и високоскоростните влакове. И ако помислим в глобален аспект е, нищо не пречи на е, компаниите да правят е, смесени joint venture с други партньори на глобалния пазар. И нищо не пречи да работим, за да, дадем, да създадем по-големи възможности в глобален план на нашите предприятия. Но конкуренцията не е наша слабост. Това е там се крие нашата сила. Предстоят ни много разговори по този въпрос, но както се опитах да кажа в началото, мисля, че една силна е, индустриална стратегия е, е, и свързана с въпроси за конкуренцията са две неща, които трябва да се разглеждат отделно не трябва да се разглежда като е, е, взаимоизключващи се. Така че очаквам в следващите години, следващите няколко, пет години да работим за това цифровия пазар да не бъде е, да преобърнем нещата, защото пазара, както и да погледнем на него, би трябвало да служи на потребителите, не обратното. Сега от Гое Мигел Дригес. Ще говоря на португалски. В Португалия десетилетия наред е, се правеха публични инвестиции, постепенно обаче това е, отслабна като тенденция и сега е, наистина трябва да водим, да, да организираме международни търгове. В такива обаче китайски предприятия печелят, защото те предлагат по-низки цени е, те е, доставиха, например, вагони за метрото в е, Лисабон. Как трябва да разбираме тези двойни критерии? Значи, възлагаме на едно предприятие да, да, да на частно предприятие да доставя вагони за метрото, а не може да се справи с това едно държавно предприятие. В Португалия, например, имаме е, е в, купуваме вагони и влакове, е, но е, тази, това производство у нас, е, е, това разруши собственото ни производство на подобни на подобен подвижен състав дали наистина политиката, която водим, трябва да, защит... да, да, трябва ли да защитаваме една индустрия в рамките на цяла Европа, да кажем железо пътния транспорт, а не само в отделна страна, което води до щети в всяка една страна по-отделно. За съжаление, не мога да да предотвратим. Е, има няколко е, причини, е, които водят до щети на отделни предприятия. Сега, наистина, едното е нелоялна конкуренция поради е, държавни субсидии за конкуренцията. Това е вредоносно. Е, но, може би по-добре е да кажем какво точно искаме. И една от нещата, която колегата ми Лъжбета Бенковска, е, за което тя работи постоянно, е да се използват по-добре правилата за държавните поворечки. Защото е, ако се ограничим само до цената, това ще е единственото нещо, на което е, фирмите ще се опитат да, да отговорят като условие. Но ако кажем, разбира се, цената, цените са важно нещо, когато става дума за публични инвестиции в е, е железниците и другаде, е, това са принади на коплат, деца, но ако включим и други критерии, качество на продукта, е, дългосрочност, е, е, как ще се поддръжка в бъдеще, ако всичко това се отчете освен цената, не само цената на първоначалната инвестиция, вече картината се променя. Защото ако постъпим по този начин, е, вече имаме много по-пълен е, е, поглед върху цялата, всичките разходи, цената като цяло във връзка с инвестициите и това ще ни предпази от инвестиции, при които нали, сме, сме подведени от първоначалната ниска цена и пренебрегваме други важни е, критерии. Сега не мога да кажа нищо за решение в миналото, но е, приемам, че в бъдеще ще бъдем по-последователни, е, като използваме наличните инструменти, за да има конкуренция, разбира се, но и тя да е лоялна. На глобалния пазар, надявам се, че ще можем да имаме тези, е, този международен е, инструмент за държавните поръчки. Хората от е, други страни ще могат да идват тук, да предлагат своите продукти, ще има взаим, взаимо, ще има реципрочност. Европейските фирми ще могат да предлагат своите продукти и услуги в други страни. Отворният пазар е хубаво нещо, но трябва да има симетрия в него, а не изкривяване. Марко Вали. Благодаря, е, господин председател. Е, като преждеговорившите и аз е, искам да ви благодаря, госпожо комисар, за професионалната ви работа и сътрудничеството ви с нас в Комисията по економически въпроси. Нещо, вземам повод от това, което каза господин Люке за Нордландър банката. Предвид решението на, на централните власти. Става дума за публични средства, които се инвестират от две, двата, двете провинции, инжекции в тази спестовна каса. Това са публични средства. И е, това пречи на споделяне на бремето при подобни ситуации, както в Италия, където акционерите трябваше да помогнат за решаване на банковата криза. С публичните средства в германския случай това се избегва. избягва. Ако е, този е, решението на съда се приложи, и изпълни от е, германската държава, Генерална дирекция конкуренция какво ще направи? Ще започне ли официална процедура или просто ще си затвори очите, ще одобри такава практика, като в бъдеще всъщност ще одобри не така мълчаливо тази процедура по отношение на банката, Световната каса и е, държавната е, помощ. Сега, е, отвореният търг е предпочитан вариант. Очевидно, ние официално ще отворим няколко други дела. Това ще даде възможност на трети страни да бъдат чути в официалната ни процедура. Второ, е, ще е, направи много задълбочен анализ в този случай, както и в други случаи, защото, е, както казахте, току-що е представен това решение и знаем от публични източници, че има две кредитни линии, едната от двете провинции и една от банките и, е, както казах, тук е, много задълбочено и под лупа ще гледаме всичко, както в другите случаи. Защото, е, както казах, е, тук става дума за пари, които е, се връщат от, ни водят отново към държавата, което означава държавна е, помощ, или пък да гледаме на това като на нещо, което е направено от един частен инвеститор. В анализа трябва да отговорим на, с анализа трябва да отговорим този въпрос. И това е подходът ни както при германските, така и италианските банки трябва да ги третираме е, еднакво, защото това е основен наш принцип на работа. Благодаря много. Да, много важно беше това, което казахте за равното третиране и равнопоставеността. Това ще бъде тема на по-нататъчни дискусии, когато ще мислим по въпросите по въпроса как да подобрим законовата рамка когато имаме случаи на вътрешно на спасяване, преструктуриране на, на банки, какви превентивни мерки могат да се предприемат, както и случаите на различно тълкуване от страна комисията. Това са много важни въпроси, е, по които трябва да мислим, за да подобрим е, законовата рамка. Тя трябва да формулира, да посочи какви са е, ясно, какви са възможностите за големите банки, защото сега има симетрия между общата рамка и националните различия – е, дори е, не само дисбаланс, но и противоречие, конфликт между тях съществува. Е, това сега няма да имаме време в рамките на този мандат да работим по този въпрос, но следващите нашите приемници ще трябва да направят равносметка на положението и да търсят решения. Сега аз не провокирам дискусия тук, само председателствувам. Сега не виждам представители на ЕНФ за НЕП е, давам думата на е, колегата. Um, toch wel op die um, op dat interview van vandaag in de Financial... Благодаря, господин председател. Е, вземам повод от това, което казахте за интервюто от Financial Times, където е, е, се казва и, и това, което казахте вие по този повод, че конкуренцията не, не може да се предписва, трябват ни повече световни фактори, съответната търговска политика. Да ви попитам, какво мислите за правилата и политиката и по точно проверката на чуждите инвестиции. Как можем да подобрим прихода, достъпа на чужди инвестиции, особено в областта на отбраната? проверката на е, източниците на тези инвестиции и условията. Е, това е много важно, особено е, за държавите членки. Какво мислите вие по тази политика? Последните няколко години ни показаха, че света и живота става много по- сложен, различни политики, индустриална, конкурентна, политика на сигурност, отбрана са все по-взаимосвързани, все по- вече се преплитат. Не можем просто да теглим чертата и да кажем аз си върша моята работа, вие вашата. Всичко това са елементи от една по-голяма картина. И много важно, когато ние предизвикваме, така, е, провокираме европейските фирми е, и им казваме, когато е, вършите бизнес в Европа, бъдете, е, подгответе се, защото ви чака конкуренция. Това дава тласък на инвестиции, на новаторство и е, е в полза на, потреби, на потребителите. Когато създаваме това предизвикателство на европейските пазари, е, Важно е да е, отстояваме същите условия и за бизнесите в глобален план. И в това отношение все още имаме какво да правим. Моята колега Сесилия Малстром е, работи много по този въпрос, като използва механизмите ни за търговска е, защита, за защита на търговията. Е, и сега целта е да ревизираме този инструмент, за да действа той по-бързо. В това отношение работим е, с е, глобалната ни е правилник и боя се, че понякога ставаме прекалено педантични и задълбочаваме и увеличаваме правилата, като нали, работим по всяка подробност, натоварваме прекалено този глобален правилник с подробности и правила. това ни бави в работата, защото разбира се, когато действаш по-ефективно по-ефективно и по-бързо, това има и сдържащо, е, сдържащ ефект. Сега, сигурността след като всичко ще се цифровизира, разбира се и сигурността, шпионажа, е, хакирането, е, кибер е, престъпността, е, всички тези сфери трябва да бъдат засегнати. Трябва сега да е възможно, например, да се предоставят цифрови, цифров доказателен, доказателствен материал например, когато се скринира, когато се анализира чужди инвестиции или чужди инвеститори. Това в този случай много важно е всички да проявяват интерес, да бъдат силно фокусирани в първоначалния етап, първите месеци и години, за да е, поставим е, на вярното място ударенията, за да има смисъл всичко това. И това ще се отнася за засяга интереса на много хора. Ако хората знаят, че могат да инвестират в Европа, е, но идват като инвеститори с добрите мотиви, ако просто смятат, че това е чудесно място за правене на бизнес и идват тук, за да, да, така, да стъпят на този пазар, или пък идват, за да възползват, се възползват от позиции в пазара, за да е, е, подкопават нашата сигурност. Това е много. Е, всичко това е на много начален етап. Ето защо тези първоначални месеци ще са отрешаващо значение, защото сега ще се прилагат на практика много от правилата. И когато парламента стигне до края на този изборен цикъл, Важно е да са взети вече сериозни е, стъпки, но и да се прилагат на практика. Е, както в тези деликатни сфери, така и в други. Там, където самата е, фаза на изпълнение, прилагане ще изиска съответното време. И междувременно новия парламент ще трябва да, си, да се наместят нещата в него, да си намери работата, но трябва да има и съответна приемственост. Това, което сме приели като закони и правила, трябва да навлезе в реалния живот. Това се отнася търговия, конкуренция и да заложим стратегическите елементи за бъдеще. В противен случай нищо няма да сработи. Бабет Винтер. Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски. Sie haben es gesehen. Ähm, да, благодаря ви, госпожо комисар, за вашите уводни думи. Е, казахте, че е, в е, в конкуренцията става, е важно да се постави в центъра на вниманието потребителя и е, разбира се, конкуренцията в цифровата сфера трябва да се регламентира също. Е, е, аз ще задам, поставя въпрос, свързан с реформата на авторското право. Знаем, сега предстои триалог и трябва да гласуваме последната пленарна сесия от този мандат. Работихме много, аз работих в сферата на културата и знае колко важна е обсъждане тази тема, за издателствата, за издатели, за е, творците, които трябва да получат съответното възнаграждение за, своите, е, за своя труд. Тоест, трябва да има правила, които да позволят такова справедливо е, увъзмездяване за положен труд и усилия. В този контекст се поставя и въпроса за филтрите за качване в интернет и механизмите, които член 13 ще задейства технологиите е, не, е, няма ли, не съществува ли опасност отново е, пазара да бъде зависим от големите интернет фирми, а именно чрез тези филтри да се отслабват позициите на малките потребители. Как гледате на реформата на закона за авторско право от гледна точка на конкуренцията? И второ, миналата седмица от името на като член на ЕКОН бях в Ирландия. В Даблин наистина се изличат голяма полза от разрастването на тези интернет, големите интернет гиганти. Но сега след Брюксел и е, въпроса с износа физически през Великобритания ще е, се усложни в значителна е, степен. Не зная доколко можете да, да коментирате по тези сложни въпроси, свързани с възможното отражение на тези промени върху конкуренцията. Е, аз е, е, съзирам разлика от една страна между многообразието на пазар в Европа, от друга страна необходимостта европейските крупни фирми да имат своето място в световен план. Тук става дума и за влаковете, железниците, как да помогнем да се развиват допълнително европейските концерни, е, говорихме тук за Франция, Германия, Airbus е, и така нататък. Um, uh, Реформата на авторското право не е в моето портфолио, но е, е въпрос, който ми е много близък. Не познавам никого, който да посещава YouTube, за да гледа реклама. с изключение на това, което се предава по време на паузите на спортни събития, всичко има отношение към съдържанието. И това съдържание се създава от автори, писатели, творци е, като цяло, но от е, таланта си творците не могат да живеят, ако не получават възнаграждение. За това този факт трябва да бъде коригиран. Следя темата само от разстояние. Парламентът е в взаимодействие с колегите ми, с колегите ми от комисията. Действително в Европа има и много малки и средни предприятия, затова и се предвиждат определени предпазни разпоредби. Компромисът, който бе постигнат, е много смислен в такъв смисъл. Не бихме казали, че е подходено е, повърхностно към въпроса. Компромисът е много балансиран. Второ, Ирландия. Работиме с властите там, за да се възползваме от е, възможностите за гъвкавостта в правилата за държавна помощ в максимална степен. Да има възможност е, да са сигурни властите, че могат да създадат буфер, който да облегчи удара от конкретна ситуация, която може да бъде различна в зависимост от типа Брексит. Работим в една работна група. Знаете, че ирландската економика рискува да бъде втората най-засегната и третата в Европейския съюз. Така че работим с властите там, за да бъдат те спокойни, че разполагат с съответните инструменти. Подготвили сме семинар за страните членки, ако се интересуват да се получат от е, това, което се върши в е, ирландския контекст и евентуално да се възползват от него и от това, което се върши, ако е необходимо. Това е важно, защото много малки и средни предприятия вероятно ще останат с чувството, че е, са изоставани на произвола на съдбата. И накрая за европейските шампиони. Има много водещи дружества и сливането между Siemens и другата компания – е пример е, именно за две такива предприятия, които са водещи и в производството на високоскоростни влакове и в е, сигнализиращи системи. Примерно в Китай няма много високоскоростни е, влакове, изнесени вън от Китай, но произведени там. Обикновено Сименс обслужва Европа. И когато имахме сходен е, случай, е, за да разрешим едно сливане, си дадохме сметка, че имаше твърде много конкуренти от Штатите, нямаше такива от Европа. Тогава разрешихме сливането. Става дума за Airbus, защото така се създаде и конкуренция. Така че казуса, който вие цитирате, е много различен. Реално е диаметрално противоположен добре е да можем да излизаме с насоки как бизнес като Siemens и отделни могат да подхождат към сливания, ако е необходимо. Благодаря. Бернт Лука. Благодаря, госпожо комисар. Не е обичайно два пъти да взема е, думата в едно заседание. Но сега за член 13 и за авторското право искам да поставя въпрос. Казахте, че това не е ваше ваше, порт, вашето портфолио, което е така, но все пак това е въпрос, който има политически е, ефект е, е, казахте, че ще се стигне до компромис, който смятате, че е балансиран. Ние обаче не сме убедени, че е балансиран е, този компромис. Бихте ли го проверили? Защото именно от гледна точка на, на политическия и, и конкурентен аспект на, на, на нещата, дали този компромис отговаря на конкурентните норми и правила. Второ, казахте, че връзка с нашето делото с въпросната банка, казахте, че ще проверите всичко, ще гледате под лупа всичко, но преди да бъде изплатена държавна помощ в провинците Нидер Заксен и Заксен Анхалт, Дон е, Саксония, Саксони Анхалт. Е, какво ще направите преди да бъдат е, разрешени тези държавни средства? Ще Разбира се, важно случай и колко време имате, за да направите такава подробна и задълбочена проверка. Ако сте под натиск, може да. Или ако имате достатъчно време да, да да проведете такава проверка или пък да действате прибързано и това да доведе до изкривяване на конкуренцията. Вие не е, споменахте тук принципа на вътрешно спасяване на, на бейлин на, на банките, но в банкови кризи е, винаги е, се остава с впечатлението, че е, се запушват дупки с държавни средства и държавни субсидии. Това е неудовлетворително и излиза, че държавата винаги намира начини, разни механизми да, да предостави съответните средства на банките, което е, не е верния път. Е, трябва да имаме е, възможности, други възможности. Защо не използвате вашия лост по линия на конкуренцията, за да засилите този начин на работа? Не сме ние тези, които се очаква да направят анализа. Не знам а, какво се съдържа в фоновия материал по разговорите. Би било много странно, ако ние се предложим да направим това. Сигурна съм, че колегите от другите дирекции са направили много внимателен анализ на компромисите. А що се отнася до надзора и проверките за държавната помощ в банковия сектор, там се опитваме да направим така, че властите да са наясно какво ни е необходимо на нас, за да направим анализ и то на време. И всеки, който работи в тази област, е наясно, че не може автоматично да се приема, че съответната мярка е, е правомерна. Анализа е много сложен. Ако трябва да се търсят решения без е, държавна помощ, особено що се отнася до банки, това би имало сериозно последици за преструктурирането. Така че е, правим необходимото да оповестим какви срокове са ни необходими, за да направим тези оценки. Както казах, не мога да дам никакви подробности, защото в момента водим казус е, в е, връзка сме с съответните власти и сме казали какво ни е необходимо. Във всички случаи уважаваме намеренията на страните членки Интересуваме се какви решения те търсят. На моменти е, можем да кажем, ако това, което те предлагат, не се приема, какви са евентуалните възможни варианти. Въпросът е да се създаде възможност да се намери решение, така че когато се отпуска държавна помощ, тя да не застрашава справедливата конкуренция. А банковата криза и всички пари на дъгнокоплаците, които бяха раздадени тогава. Сумите са наистина смайващи и в Германия, и в моята страна, и в други страни. Преди е, смяната на законодателството бяха дадени изключително много пари под формата на държавна помощ. След това вече се надяваме да можем да се справяме и да ограничим въздействията върху конкуренцията. В първите дни на финансовата криза се налагало е, да не се оповестява, че има държавни гаранции, защото конкуренцията е, не ползва, не ползва държавни помощи и съответно дружествата, които я ползват, не могат да го оповестят. С течение на времето тази практика се промени, защото бяха създадени много проблеми. Сега, особено за справедливата конкуренция, сега вече много повече внимаваме и когато не се използва регламента за банковите помощи. Има разписани няколко изключения в регламента за рекапитализиране при много строги условия и когато има причини да се използва това изключение, някоя страна може да го ползва, ако разбира се са изпълнени условията. А борда, единния борд за преструктуриране не сме ние, е, съответния надзорен механизъм трябва да разпознае проблемната банка и да реши посредством национални мерки. Действително, един от инструментите за преструктуриране е вътрешно е, рефинансиране – и въпросът е тогава защо не се е използвал този инструмент, а са се търсили други. При вариант 8% без преход това ще е проблем. Но специално следващия мандат ще преразгледа съответния регламент – и ако не се използват тези механизми, това е проблем. Затова трябва да помислиме и то с достатъчно отворено съзнание за различните възможности. Следващата комисия по економически въпроси има какво да отговори по такива теми. Благодаря, госпожо комисар. 5G е интернет е връзката, която ще бъде основа за економиката в бъдеще. Изключително важно е тези технологически достижения да се разгръщат по един е, сигурен начин, така че да не се застрашават и личните данни. Тук се е, обсъжда цялата, е, целият дебат за това как е, Китай влияе на разработването на 5G и технологията и въвеждането й. Но понякога мерките за сигурност забавят нещата и за това искам да ви задам следния въпрос. Как можем да работим съвместно, така че технологиите в бъдеще да са сигурни и безопасни, безопасни и същевременно Европейския съюз да остане лидер в цифровата сфера. за да се възползваме от най-добрите и най-безопасните технологии, разработени на световно ниво. Това е въпрос, който всеки си задава в момента, защото, както казвате, когато ще се въведе 5G технологията, вече влизаме на друго ниво, защото тя ще предава данни е, в индустриален мащаб. Измеренията са съвсем различни. Ще е, примерно ще има управление на електрически, електропреносната мрежа, е, кули без водачи и така нататък. Тоест, е, съображенията за сигурност и за софтуер и за хардуер започват да стават ключови. Съвсем краткосрочно, тези страни членки, които са много напреднали, би следвало да закупят частоти, за да могат да разгънат 5G. Въпросът е кои компании ще участват в е, търговете и какви критерии ще трябва да бъдат покрити, когато тези компании е, искат да въведат 5G, е, какъв софтуер да речем ще им е необходим. В такъв смисъл трябва да се мисли от сега за условията на търговете. Освен това, в комисията обсъждаме е, и един въпрос като европейското измерение, не само национално. Защото с 5G е, трябва да си даваме сметка, че граничните райони и покриваемостта с интернет е много, много неудовлетворяваща. И тогава трябва да се работи за засилване на този капацитет е, в граничните райони, не само в, на ниво страна членка, а между всички държави, така че да е сигурно, че и там нещата са достатъчно сигурни и безопасни. Редно е да мислиме какви съвети, какви препоръки да дадем на страните членки, за да се изведе дебата на европейско ниво. Защото, както казвате, от ключово значение е да можем да а, имаме доверие в това, че инфраструктурата – е, е безопасна, сигурна. В противен случай е, ще остане един скепти... скептицизъм, който ще слага спирачка на положителните резултати, които търсиме, включително изкуствен интелект е, и така нататък. Така че, ако искаме да постигаме положително, трябва да можем да контролираме отрицателното и за това трябва да се работи съвместно на европейско и национално ниво. И нещата са много по-различни от преди една година. Благодаря. Това е един от най-интересните диалози, които проведохме с вас. Благодаря ви за присъствието, за подготовката. Приключваме с тази тема и имаме 5 минути преди гласуването. Благодаря и аз съм съгласна с вашето мнение. Много високо оценявам нашето сътрудничество. Ние сме постигнали много, не само в дискусиите по конкретните казуси, много често парламента ни е давал много важен тласък и е, ускорение в опита ни да защитаваме конкурентността и потребителите. Това много ме радва. Също считам, че постигнахме неща, които са изключително полезни, именно е, възможността националните органи за конкуренция да си вършат работата на национално ниво с съответния достъп до доказателства и други. И не само вие, но и всички ваши колеги в парламента ще следва да се възползват от тези примери в предизборната си кампания, за да показват как, колко смисъл има в това да се работи заедно и в областта на данъчно облагане и конкуренцията и за по-добро функциониране на пазарите и на европейско и национално ниво. Благодаря ви, за мен беше удоволствие да работя с вас. Thank you. Suspension. Colleagues, are you ready for our test? Колеги, готови ли сте да изправваме системата за гласуване? So, just a second. Eh? Just a second. So, the vote is open. И така, пробно гласуване, начало на гласуването. Прекратете гласуването. Всичко е наред. Започваме гласуването по същество. Само една минутка, моля ви. So we start, uh... И така, започваме с гласуване на резултатите от трилога за трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове. Първо гласуваме регламента. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 22 гласа за, никой е против, 5 въздържали се. Преминаваме сега към гласуване на директивата, също по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 23 за, 3 против, 1 въздържал се. Приема се поздравления за докладчика господин Клинц. Сега ще гласуваме делегирания регламент на комисията, свързан с МИФИД. Блоково гласуване по първи и втори параграф, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, приемат се. Блоково гласуване по съображенията, кой е за, против, въздържали се, приемат се. Блоково гласуване по а, съображенията, приема се. Текста като цяло, именно, моля гласувайте. The vote is closed. 22 гласа за, няма против, петима въздържали се, приема се. Благодаря ви. Следващото ни заседание ще бъде съвместно с комисията ЕНВИ. Понеделник, 11 март от 19.30 Очаква се потвърждение и отделно заседание на ЕКОН четвъртък 21 март от 9 до 12.30. 12 С това закривам заседанието. Exactly. We have tomorrow now. That's... Да. Утре имаме съвместно заседание Екон Либе относно последно развитие по делегирани акта за борбата с изпирането на пари. Нещо, което не се оценява много от съвета, затова решихме да проведем дискусия утре по този въпрос, така че утре от 7 часа вечерта съвместно заседание ЕКОН и ЛИБЕ в присъствието на комисията.